afternoon, colleagues. Добър ден, колеги! Продължаваме нашата работа и ще гласуваме. Имаме доста доклади, така че ви моля да работиме стегнато. Първият доклад е, доклада Селимович. Имаме само едно изменение. Много ви моля Гласувайте електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. И препоръката е прочетена по силата на споразумението между парламента и съвета схемата на Тарабела. Доклад Тарабела за против. Въздържали се. Приема се. Предложението на комисията за против. Въздържали се. Приема се. И сега законо проекта като цяла, резолюцията като цяла. Много ви моля по електронен път. Всички ли гласуваха край на гласуването? Приема се. Сега, доклад Флекенштайн. Из, изменение 148 по електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега няколко изменения от 1 до 135. Моля, гласувайте за, против, въздържали се. Ще проверим. Така че много ви моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приемат се. 41 изменение, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 98 за. Против. Въздържали се. Приема се. 99 за. Против. Въздържали се. Приема се. 146 за край на гласуването. Отхвърля се. 139 то поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 44-то на комисията за против въздържали приема се 140 Д за против въздържали се отхвърля се 141 Д за против въздържали се отхвърля се 150 по именно гласуване моля гласувайте край на гласуването Отхвърля се. 137 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 142 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 48 за против въздържали се, приема се. 154-то по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 151 во по именно за край на гласуването. Отхвърля се 152 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 143 и 147 по именно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се 94-то за против. Въздържали се. Приема се. 97 за, против, въздържали се, приема се. 153 отпада, 101 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 155 Д за, против, въздържали се, отхвърля се. 110, 112 до 114 за против. Въздържали се, приема се. 111 за против. Въздържали се, приема се. 145 отпадна. 156 поименно. Край на гласуването. Отхвърля се 136 за. Против. Въздържали се. Приема се 138 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Поименно 149 за. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Предложението на комисията поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега давам думата на господин Флакенштайн, нашия докладчик. Госпожо председател, съгласно член 162 от вътрешния правилник, предлагам да а, отложиме окончателното гласуване, тъй като вече имаме мандат и трябва да започнем между институционните преговори. Благодаря. Моля, гласувайте предложението на докладчика по именно. Край на гласуването. Приема се. Така че връщаме доклада в комисията, за да могат да започнат между институционните преговори. Сега минаваме към доклада Гуалтьери. Изменение второ за против въздържали се. Приема се. Сега втория блок отпада. Предложението на комисията за против въздържали се. Приема се. Законодателното предложение. Резолюция за. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега доклада Явор. Първо изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето за против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 та точка, две части, първа част Край на гласуването. Приема се втора част по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 29-та точка, първа част. За, против, въздържали се. Приема се втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. 31 алинея, 3 части, първа част, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се трета част. Поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема си. 4D за против. Въздържали се. Отхвърля се. Пето изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 параграф. 2 часа. Първа част. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Абсолютно ясно, но Добре, ако искате, нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Съжалявам, извинявам се. Извинявайте, прав... Понеже два пъти се поправих, вече не знам какво съм казала. Сега минаваме към изменение 6D по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 7D по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 11 изменение за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, прощавайте, искате да проверим, добре. 13 изменение, нека да проверим, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14 за против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 параграф поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И цялостната резолюция по именно гласуване. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. We move... Преминаваме нататък към доклада Млинар. Започваме с изменение четвърто и альтернативно предложение за резолюция за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 5 в две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Но нека да проверим все пак. Начало на гласуване по втората част. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. Параграф 7. Първоначалният текст. Първа част по именно гласуване. Начало на гласуване. And the vote is now closed. Край на гласуването. And that is adopted. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Осми параграф за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Въздържали се. Приема се. Добре, нека проверим. Начало на гласуването. And we now can close that vote. Край на гласуването. It is reject. Отхвърля се. Изменение второ. За. Против. Въздържали се.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 Нека да проверим втора част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 11. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. and that is adopted. Приема се. Параграф 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 13. За. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 14, първа част за, против, Задържали се. Приема се. Втора част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трета част за, против,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 Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 21. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. And that is rejected. Отхвърля се. Параграф 23. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 24 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 26, първа част, по именно гласуване, начало на гласуването. Is... Край на гласуването. Is... Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 29. Първа част по именно гласуване, начало на гласуването. And the vote. Край на гласуването. Is adopted. Second part by... Приема се втора част по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. And that is adopted. Приема се. Параграф 32. По именно гласуване. Начало на гласуването. And the vote is now... Край на гласуването. And that is rejected. Отхвърля се параграф 33. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Параграф 34, първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3 за. Против въздържали се, отхвърля се. Параграф 36. Не, нека да проверим изменение трето, начало на гласуването. Моля ви да вдигате ясно ръка. Край на гласуването по изменение 3. Приема се, колеги. Параграф 36. По именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Изменение първо. Начало на We'll close the vote. And that is adopted. Приема се. По именно гласуване, съображения, край на гласуването. That is adopted. Recital B by roll call. Съображение Б. По именно гласуване. Vote is Край на гласуването. Приема се. Съображение С. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение в две части, първа част, начало на гласуването. And the vote is closed. Adopted. Приема се. Втора част по гласуване, начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. Приема се. Съображение F. По именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение хаш за, против, въздържали се. Приема се. Съображение Л. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За против, въздържали се. Нека да проверим втора част. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение П, първа част. Против, въздържали се, приема се. Втора част са. Против, въздържали се. Приема се. Съображение Q за против. Въздържали се. Приема се. Съображение Т за първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против. Въздържали се. Приема се. Съображение W по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Съображение Хикс за против въздържали се. Приема се. Съображение Z, първа част за против въздържали се, втора част за против въздържали се. Приема се. Гласуваме резолюцията по именно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Колеги, преминаваме към доклада Ханибал. Изменение трето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Моля, гласувайте по изменение трето. Край на гласуването. Отхвърля се. Първи параграф, първата част за. Против. Въздържали се, приема се. Втората част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Третата част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втори параграф. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част за. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пети параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се параграф 6 първата част за против. Приема се втората част за против. Въздържали се. Приема се. Седми параграф първата част за против въздържали се, приема се. Втората част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Осми параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Десети параграф. По именно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 Четвъртата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Петата част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13 параграф, първата част за, против, въздържали се, приема се, втората част за, против, въздържали се, приема се, 15 параграф за, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се. Да проверим изменение първо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. And that is adopted. Paragraph 17 in favor. Against. Параграф 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 първата част по именно гласуване the vote is now closed. Приема се втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, но да проверим. Не е ясно. Моля да проверим. Край на гласуването. Приема се. Третата част за против, въздържали се, приема се. 19 параграф за, против, въздържали се, приема се. 20 параграф за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се.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 31. по, първото, по първата част, край на гласуването. Приема се. Втората част, отново по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 32 параграф за, против, въздържали се, приема се. 33 параграф, първата част. Против. Въздържали се. Приема се втората част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34 параграф за. Против. Въздържали се. Приема се. 36. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се втората част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. That is adopted. Приема се. Третата част за. Против. Въздържали се. Приема се. 37 параграф по именно гласуване. Моля, гласувайте. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се 38 параграф за. Против. Въздържали се. Приема се. 39. Първата част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втората част по на гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 40 параграф. Първата част за. Против въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 42 за, против, въздържали се, приема се. 43. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването and that is adopted. Paragraph 48 in favor. Приема се. 48 параграф за, против, въздържали се, приема се. 50 параграф, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 54 параграф, първата част, по именно гласуване, моля гласувайте, край на гласуването. Приема се втора част по именно гласуване. Моля, гласувайте. И край на гласуването. that is adopted. paragraph fifty in favour against abstentions adopted. paragraph fifty first. петдесет и параграф първата част за против въздържали се приема се втората част за против въздържали се, приема се. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 параграф за, против, въздържали се, приема се. 60 по именно гласуване, моля гласувайте. Is now closed. Край на гласуването. That is adopted. Приема се. 61. Първата част за а или по-скоро електронно гласуване, край на гласуването. Приема се втората част, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуване. adopted. third part by roll call the vote is open and the vote is... По третата част, поименно гласуване, край на гласуването.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 въздържали се, приема се. Е, съображение Р, първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Съображение е, V, за, против, въздържали се, приема се. Съображение W, за, против, въздържали се, приема се по цялата резолюция, по именно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is now closed. Край на гласуването. Приема се. Thank you, colleagues. We will... Благодаря ви, колеги. Um, преди да преминем към обясненията на вота. Ще направим кратка почивка и приятен обяд на тези, които отиват да обядват. Колеги, започваме обясненията на вота, така че моля всички от тези, които не, не желаят да обяснят вота си, да напуснат. Само.